Euh, Уважаеми колеги, надявам се, че сте имали възможност да се възстановите. Искам да открия второто паралелно заседание на Европейската парламентарна седмица, която е посветена заедостта с две а, теми. В пленарното заседание имаше изказване на един от депутатите от Френския парламент и двата въпроса са обсъдени. Ние ще продължим под същите теми. Първата се отнася за заетостта на младежите. До 17 часа ще посветим на нея. След това ще разгледаме въпроса за социалното въздействие на програмите за економическо преструктуриране в държавите членки, които имат финансови затруднения. Много обсъждахме ефекта от факторите, които имат мултиплициращ ефект. Има доста публикации в тази област. В Европейския парламент ние искаме да обсъдим дали това ще има влияние върху траекторията начертана за всяко от държавите членки и по какъв начин през пролетния Европейски съвет може да се разгледа този път, не за всеки отделен случай. Европейския съюз е в рецесия и как това ще се отражи, отрази в социалната област и върху заетостта, най-вече сред младите хора. Бих искала да направя а, встъпително изказване, за да поставя нещата в контекст. Вие знаете. Знаете, че за да се подобри предварителната координация на економическите политики за трета поредна година разполагаме с е, едно средство, наречено Европейски семестър. Има документ е, за ориентация и това е годишния обзор на растежа. На негова основа е Европейския съвет, който тази година ще се проведе на 14 марта, ще разгледа тези основни насоки и какъв е приноса на всяка една от държавите членки каква е отговорността на държавите членки? Има национални програми за реформи, които се отнасят по-скоро до структурните реформи и има програми за стабилност и конвергенция, програми а, за стабилност и растеж. Разбира се, а, ние се нуждаем от това всяко е, ниво на демократична легитимност е, да може да участва в е, процеса и да открои това, което се предлага от комисията от една страна и от друга страна това, което се предлага от всяко национално правителство. Това, което обсъдихме, обсъждахме 13 член а, за бюджетния договор и да видим по какъв начин тези две нива на легитимност а, могат да се срещат в определен момент, всеки да осъществява на своето ниво легитимността и демократичния контрол, без да се намесва в другите измерения, въпреки че трябва да ги познава. Темите, които ни интересуват, въпроса за заетостта, социалните аспекти, борбата срещу социалното изключване, по всички тези въпроси е необходима решителност, тъй като по-голямата част от законодателството и политиките са в компетенциите на държавите членки. Бюджетните насоки и економическите насоки оказват съществен ефект в тази област. Именно поради това ние считаме, че трябва да засилим възможностите на онези, които се занимават с социалните аспекти и политиките на заетост, както на ниво Европейска комисия. Разбира се, има аспекти, с които се занимават комисарите Рен е, и Андор, с които се срещнахме тази сутрин. И е, постигането на баланс между това, което се прави от Комисията по економическите въпроси и Комисията по заетостта. В съвета се поставя също въпроса за равновесието между двете конфигурации на съвета. От една страна ЕКОФИН, министрите на финансите и ЕПСКО, на 8 февруари. Те ще проведат среща, за да говорят не само за гаранцията за заетост на младежите. Аз съм поканена и ще участвам и ще представя част от нашата работа. Затова е важно да има баланс между работата на тези две конфигурации на съвета. Беше поставен въпроса. Искам да помоля нези, които водят разговори в залата или да напуснат залата, или да спрят разговорите си. Социалните въпроси често се поставят във връзка с работата, с действието на пазара на труда или във връзка с економическата политика. Считам, че на национално ниво вие също усещате това, което наблюдаваме на европейско ниво, че все повече са въпросите, които трябва да се разглеждат в контекста на заетостта и възможностите за намеса чрез економически политики и економическите насоки, които се определят. Повече инвестиции, повече растеж като лозинги не са достатъчни, за да се разреши проблема с заетостта и социалната политика пред които сме изправени днес. И това е едно от предизвикателствата пред нас и се надявам да го обсъдим днес след обед заедно. Няма да навлизам в подробности относно положението в областта на заетостта и най-вече на безработицата сред младежите в Европейския съюз, въпреки че знае наизуст всички статистически данни. Но бих е, желала само да е, посоча, че по време на първата кръгла маса, която ще проведем за обсъждане на въпросите на заетостта сред а, е, а, младежите, имаме двама председатели на комисията, гръцкият председател, който вече имахме възможност да чуем вчера, господин Кремастинос и от името на Испания господин Аспирос Виар. Искам най-сърдечно да ви приветствам с добре дошли и да ви благодаря, че приехте поканата ни. Що се отнася до гаранцията за младежка заетост, имаме сред нас госпожа Филатов, която е председател на комисията по заетостта и въпросите на равенството в финанския парламент. Добре дошли в Европейския парламент. Благодаря за това, че участвате от самото начало в нашата работа. Искам да приветствам госпожа Йоанна Сгридлевска и господин Оле Кристенсен който е от групата на социалистите и демократите. Госпожа Скридлевска е от групата на НП, така че имаме политически баланс между политическите групи. След поетата инициатива от комисаря Андор, подкрепена от Европейската комисия, ние приехме текст, с който разполагате във вашите папки и искаме съвета ЕПСКО, който ще проведе заседание на 8 февруари, да вземе предвид гаранциите за младежка заемост. Това означава, че един младеж, който е, не работи вече и който завършва училище, не трябва да остава без работа повече от 4 месеца. Трябва да му бъде предложено а, е, или ново работно място, а, е, или стаж, а, или обучение. Предложението на Европейската комисия разчита на финансиране от Европейския социален фонд. Държавите членки се надяваме да приемат предложението на Европейската комисия да увеличат с 25% този фонд, тъй като не може да се претоварва този фонд с толкова много искания към него, без той да има достатъчно средства идеалното би било е, младежката гаранция да се, да се финансира от отделен бюджетен рез, ред. Това няма да стане веднага, но това ще гарантира реализирането на тази програма, както и спазването на установените в Европейския съюз права, социални права. Това ще бъде нещо като пилотен проект, и това може да послужи за автоматичен стабилизатор в една област, която се ползва в по-голяма степен от консенсус, отколкото други политики. ви приканвам да следвате моя пример, тъй като говорих доста дълго. Искам да дам думата на Димитрис Кримастино, за да ни представи какви мерки могат да се приложат във вашата страна за заетостта на младите хора и как разглеждате вие перспективите за гаранцията за заетост на младежите. Благодаря, госпожа председател. Не знаех как е коректно да се обръщам към вас. Аз ще мина сега към родния ми език, гръцкият. Както ви е известно, економическата криза в световен мащаб е и криза, която засяга Европа. Особено в страните от Южна Европа и най-вече в Гърция – Световната економическа криза води до доста неудобства и в частност до безработица, която засяга най-вече младите хора. Вместо разглеждам положението на безработицата сред младежите в Гърция, искам да кажа какво е положението в световен мащаб. Днес Европа Има висока безработица в е, Гърция. Има 25-26% безработица. А сред младите хора този процент е, надхвърля 50%. Това, което е още по-обезпокоително, е, е, че ритъма на увеличаване на безработицата се засилва. С всяко следващо тримесечие положението става все по-зле. не се забелязва стабилизация към момента. Според последните данни от е, Националния статистически институт на Гърция през вторието тримесечие има повече от 1,2 милиона безработни. Е, 24,8% е било безработицата. И всички тези данни са обезпокоителни. Има намаляване на безработицата в сравнение с предходното три месече и с 8% в сравнение с последното три месече на 2011 година но виждате, че има силно увеличение на безработицата и през последните две години има две важни неща, които трябва да споменем в тази връзка. Политиките на строги ограничения без растеж и твърде високите данъци, така че има безпредседентна рецесия с спад на БВП 4-6% и в резултат на това има много закрити предприятия и държавата бързо достигна до положение на обедняване на населението. Нещо, което също е доста характерно е, че нямаше достатъчно защита от страна на Европейския съюз. Останалите държави също имат ниско БВП, но имат и по-низки данъци. И така много от предприятията, които бяха базирани в Гърция, се преместиха производствата в други държави. И имаше а, затваряне на предприятия едно след друго. Друго нещо, което констатираме е, че безработицата сред жените е по-висока, отколкото при мъжете. Но най-висока е безработицата 56% е сред младежите между 15 и 24 годишна възраст. Нещо, което констатираме е, също е, че най-голямата безработица се отнася до хора, които нямат необходимата квалификация. Тези, които имат диплома за висше образование, при тях безработицата е 28%. Тези, които нямат образование, при тях безработицата достига до 41% за онези, които са завършили висшето си образование и а, имат докторска степен. Там безработицата сред тях е 2,6%. Младите безработни 24,6%. Дългосрочната безработица, тези, които търсят работа в повече от 20 месеца, достигат е, обезпокоителните 52,6%. В Европа има 11 милиона безработни, които са дългосрочно безработни. Друга характерна черта в регионите, където има добра инфраструктура, там безработицата е по-ниска. Най-ниска е безработицата са регионите на Егейско и Юниско море. Там безработицата е между 11 и 13%. Това се дължи на факта, че там има инфраструктура, има туризъм, хората намират работа. В останалите региони на страната обаче безработицата е доста над средната безработица. Именно поради това е, ние считаме, че развитието на инфраструктурата, дори в е, региони, които са островни региони, в индустриализираните държави е, има е, ориентиран към износ производство, където има конкурентоспособност, така че там можем да бъдем оптимисти. Що се отнася до безработицата общо за Европа. Гърция въвежда постепенни мерки за подобряване на заетостта. Има съобщение на Министерството на труда което се отнася до работни места за младите хора. Той излезе през януари месец на тази година. Забелязва се една по-добра тенденция. Целта ни е да се борим срещу безработицата. В тази стратегия се отдава огромно значение на инфраструктурата. В заключение бих искал да подчертая, че подкрепата за най-силно засегнатите социални прослойки и постепенното въвеждане на мерки за подпомагане за борба сред, за, срещу безработицата сред младежите ще допринесат за устойчиво разрешаване на проблема с младежката безработица. Благодаря, уважаеми колега. Господин Кримастимус, вие сте председател на Постоянната комисия по социалните въпроси в Гръцкия парламент. Преди да дам думата а, на председателя на Комисията по заедостта на Испанския парламент, искам да ви кажа, че както тази сутрин имате а, листчета, този път са бели, там може да отразите желанието си за изказване по тази тема или по следващата тема или по двете теми. В папките разполагате също и кратко резюме на девете представени документа от държави членки, както и някои текстове, гласувани от Европейския парламент, доклада на госпожа Фонтане. Тя свърши отлична работа и благодарение на нея беше постигнат консенсус по годишният обзор на растежа в Комисията по заедостта, което не беше така в Комисията по економическите въпроси. Искам да дам думата на колегата Жозе Юженио Аспирос Вилар, който е председател на Комисията по заедостта на Испанският парламент. Имате думата. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Европейския парламент за възможността да участвам в днешното събитие. Това е един много важен нов формат на взаимодействие между Европейския парламент и националните парламенти. Най-вече в областта на заетостта Безработицата, най-вече безработицата сред младежите е особено сериозен проблем в Европа, най-вече в Испания. В Испания 55% е средният процент на безработицата сред младежите. Това означава, че 5 милиона души на възраст между 19 и 25 години нямат работа. През декември комисията излезе с препоръка за гаранцията за младежка заетост. Тя бе подкрепена тази година през януари от Европейския парламент. Какво е становището на Испания по гаранцията за младежка заетост? по отношение на политическите мерки и на макроекономическия аспект. Продължаваме да реализираме економическите реформи, за които бе взето решение от правителството на Рахой. Продължаваме мерките на строги економии, на консолидиране на бюджета, реформираме публичните финанси, борим се срещу забавата в плащанията, преструктурираме банките, борим се срещу данъчните измами, увеличаваме данъците, замразяваме размера на трудовото възнаграждение, най-вече в публичния сектор. Това са само някои от мерките, които предприемаме с цел постепенно излизане от кризата и възстановяване на растежа и разкриването на работни места, най-вече за младите хора. Провеждаме и реформа на пазара на труда. Опитваме се да избегнем закриването на работни места чрез въвеждането на гъвкавост. 2012 година бе Международната година на кооперативите. Бе признат фактът, че в момент на криза кооперативите не само запазват работни места, но и допринасят за тяхното създаване. Намаляваме размера на трудовото възнаграждение, намаляваме работното време, въвеждаме гъвкавост по отношение на работното време, предприемаме и мерки за увеличаване на гъвкавостта и конкурентоспособността. Така се опитваме да избегнем съкръщения на работни места. 36 370 млади хора на, възраст, на 30 годишна възраст сключиха така наречените договори за предприемачество. В действие са и 150 програми за обучение. Те бяха стартирани през 2012 година. За сравнение, през 2011 година тези програми бяха само 59. Предприемаме и мерки за така нареченото двойно обучение. То дава възможност за намаляване на вноските за социално осигуряване от страна на работодателите. Миналата година бяха сключени 160 хиляди такива договора. И това означава, че има и възможност за вземане, наемане на работа на работници с по-високи квалификации. Това означава, че се е намалил броят на безработните младежи до 25 годишна възраст с 30 хиляди. Знам, че тази цифра не е много висока, но тя показва, че се опитваме да постигнем промяна. Вижда се, че има подобрения в търговското ни салдо и че се е повишил и обемът на износа. Годишният ни план за политиката в областта на пазара на труда за 2012 година включваше 6 цели по отношение на младежите. Предложени са 101 мерки за повишаване на пригодността за трудова заетост, например. момента се опитваме да намалим процента на безработицата сред младежите. Мерките ни са насочени не само към публичния, но и към частния сектор. Необходими са ни инициативи в частния сектор. Имаме и програма за стратегия за заетост сред младежите. Тя има свое лого, което може да се използва от дружествата, които участват в нея. Тази програма е в съзвучие с гаранцията за младежка заетост и с други препоръки. Правим всичко възможно за това младите хора под 25 годишна възраст да получават предложения за качествени работни места, както и за добро обучение в рамките на 4 месеца след завършване на курса им на обучение или на стажа им. В Мадрид се състоя среща на европейските профсъюзни организации. В нея участва наш министър, който декларира нашата подкрепа за малките и средни предприятия. Поели сме ангажимент да намалим техните вноски по линията на социалното осигуряване за определени категории работници и в определени области на заетост. Опитваме се да насърчаваме и самостоятелното занятие, както и да улесним достъпа до кредитиране. Така целим да дадем възможност на отделни субекти да започнат стопанска дейност. Целим да стимулираме предприемачеството. Според мен гаранцията за младежка заетост е много важна. Тя е насочена към така нареченото изгубено поколение. Тази стратегия е специално пригодена към неговите потребности. Но проблем е не само безработицата сред младежите. Проблем е и продължителната безработица. От нея проистичат психологически проблеми обратни на проблемите на така наречения бърнаут, на изтощението. Много е важно да се осигури участие на хората на пазара на труда и в трудовия процес. Това бе упоменато и днес сутринта от комисаря. Мисля, че днешната проява е своевременна. Очакваха я както младите хора, така и останалите представители на обществеността. Безработицата сред младежите е трагедия. Тя е бич за обществото. Както казаха днес сутринта, както членовете на Европейския парламент, така и националните парламентаристи, необходима ни е политика за растеж, за да излезем от кризата. Благодаря ви. Давам думата на колегата Тарша Филатов, която е председател на Комисията по заедостта и въпросите на равенството. И тя може да ни представи опита, който имат в реализирането на програмата за младежката гаранция. Госпожо председател, всички ние тук в тази зала сме наясно по всяка вероятност, че от гледна точка на бъдещото общество, заедостта сред младежите е нещо много важно. Това, че младите хора не работят коства на Европейския съюз повече от 1 милиард евро. Тук не става въпрос за това, че а, не стигат средства. Трябва да се справим с проблема. Противен а, случай. Няма как да продължим напред. Ще съм възможно най-конкретна, тъй като това ще е от най-голяма помощ. Първият стълб на нашата политика е свързан с това, че младите хора по 25 годишна възраст или ако са завършили висшето си образование и са под 30 години, се обръщат към трудов център – или трудова борса, където търсят работа. Полагат се усилия да се гарантира, че хората с основно образование получават допълнителни квалификации. Третия стълб а, е за тези, които са изчезнали. Това са младите хора, които а, не са минали курс на обучение и които не се обръщат към такива а, центрове за намиране на работа и се занимават с, например, с малки деца в къщи, но други, голяма част от тях са заплашени от социално изключване и марганизиране. Важно е такива хора да бъдат включени в обществото, в обществения живот, предвижат се различни семинари. През 2005 започна този процес е, и а, като цяло не, неговата същност се доближава до предложението на комисията. Става въпрос за следното. Да се даде възможност на млад човек да мине през такъв център за намиране а, на работа. И в рамките на 3 месеца този млад човек трябва да получи работа, покрив над главата си, да получи място за чиракуване или стаж и по този начин да прекрати ам, своята ам, да прекрати продължителността на ам, безработицата си. Също така се предотвратява и социалното изключване. Ние постоянно а, подобряваме тази схема, така че да бъдат по-добре обучавани младите хора, да имат по-добри шансове. Има и други възможности за млади хора да търсят работа в различни компании. Когато една компания има нужда от работна ръка, но не може да заплати на, на младия човек съгласно колективните споразумения. То се определя само от 700 евро за наед младеж в продължение на 6 месеца. По този начин се предоставя възможност на този млад човек да навлезе в същността на работата, да се запознае по-добре с специфичните особености на работното място. Имаме и младежи по 25 годишна възраст, висше образование, които не могат да си намерят работа и с такава специална подкрепа ще им се помогне. Те могат да преминат през поредица от обучение и в крайна сметка да си намерят работа. Целта е да се предостави предоставят услуги на младите хора, които да са по-ефективни, да се създадат организациите, които помагат на младите хора да си намерят работа. Понякога обаче младите хора нямат възможност да преминат през курс на обучение. Те страдат от липсата на обучение. Други имат нужда от допълнителни квалификации и обучения. Откриваме допълнителни места за обучение, за професионални обучения, за квалификации, които да бъдат извършени на място. Това се отнася до млади хора, които са били заети, но не са могли да се задържат а, на, на едно постоянно работно място. И това е много важно за младите хора, които не са преминали през професионален курс на обучение. По този начин се увеличават възможностите за намиране на работа. Ние подчертахме, че най-облагодетелствани са младите хора, които са най-близо до трудовия пазар и чието способности са най-добри. Ние се концентрираме върху млади хора с, с специфични проблеми. С проблеми с ам, ам, tuottanut hyviä tuloksia. Se voi kaikkein... С различни видове пристрастявания, с а, а, физически а, недъзи, Какво може да се случи, например, ако един млад човек не ходи, в, не ходи на училище, ами може някой отиде да почука на вратата и а, да го заведе в училище. Това е един важен пример как се създава мрежа между учреждението за представа на социални услуги, учрежденията свързани с заетостта и други местни органи. Важно е тези мерки да бъдат пригодени към нуждите. Освен да се спазват срокове, е необходимо е след това да се а, прави оценка на случилото се за всеки един а, отделен индивид, така че да върне младите хора на трудовия пазар. Благодаря ви, обещахте да сте конкретна и спазихте това изискване, но аз искам да използвам привилегията, че съм председател и да ви поставя въпроса. От кои бюджетни е, линии се плащат тези 700 е, евро ако не могат да получават заплата от предприятията. Вие казахте, че младежите могат да получават тези суми в продължение на 10 месеца. От, от кой бюджетен ред вземате тези средства, за да финансирате тази инициатива? Това е един много добър въпрос, който зададохте. Министерството на труда има бюджетна линия за обучаването на млади хора, които са безработни. Тези средства се отпускат по този бюджетен ред и се отпускат на центровете по заедостта. Благодаря ви много. Сега имам сложната задача да разпределя времето за изказвания. Но преди това искам да дам думата на нашият председат, докладчик от името на Европейския парламент. Първо, госпожа Скридлевска, тя е докладчик по доклада за младежката заетост. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте на това заседание. Приветствам факта, че а, на тази междуправителствена среща се обсъждат особеностите на трудовия пазар и младежката заетост. Има изготвени препоръки, които трябва да помогнат на държавите членки да приведат своите идеи на практика. Ситуацията в момента е доста трудна за младите хора. Економическата криза, през която преминава Европейския съюз, означава, че не се създават достатъчно нови работни места, ще се, намали, ще се намалят разходите, свързани с възнагражденията. 40% от хората на краткосочни договори са млади хора. Това е съгласно европейската статистика. Тази ситуация не е много оптимистична, ам, като имаме предвид, че младите хора се намират в такава несигурна среда, трудова среда. Това се отразява и на демографската ситуация. Младите хора нямат деца, защото не могат да им осигурят съответния стандарт на живот. Имаше много програми, рамката за квалификация на младите хора, друга програма свързана с гарантиране на работно място на младите хора и така нататък. Въвеждат се инструменти, които да улеснят изпълнението на тези програми, но резултатите не са много задоволителни и ситуацията не е била подобрена. Трябва по-отблизо да вникнем в нещата и да видим а, какви мерки се прилага, дали се изпълняват както трябва, дали се правят а, съответните промени, за да се подобри ситуацията. А, моят доклад, свързан с а, младежката заето, ще обхване всички тези аспект, аспекти не можем да отделим а, ситуацията на младите хора от цялостната ситуация в момента в Европейския съюз. Заетостта нараства в европейски мащаб. Виждаме, че хора губят а, работното си място, въпреки, че имат дългогодишен опит. Тези хора могат винаги да бъдат заместени от млади хора нови работни места се, се създават само спорадично. Ето защо млади, правителствата трябва да насърчават предприемачеството в време на криза. Освен това, трябва да се предвидят стимули, които да насърчават компаниите да създават нови работни места. Гаранции за младите хора. Това означава да се осигури на младите хора, да се осигурят на младите хора обучения и квалификации на тези, които са под 25 години или завършили висше образование под 30 години. Важно е се създадат и а, стимули на политическо ниво. Европейския социален фонд е източник на финансови средства за такъв, такъв тип мерки. Трябва да се положат усилия, за да се постигнат положителни резултати. Необходимо е да има сътрудничество, сътрудничество между отделните органи, свързани с заетостта, услуги, свързани с даване на а, насоки в а, кариерата, намиране на работа, услуги свързани с оказване на подкрепа и други, които се занимават с младите хора. Важно е за държавите членки да адаптират своите мерки към местните трудови пазари. Искам да, да апелирам към държавите членки да не седят с скръстени ръце и да се извиняват с съкръщаване на публичните разходи. Ще е много жалко, ако не успеем да направим нещо за младите хора, които търсят работа. Има хора, които а, не преминават курс на обучение, не работят, а, прекъсват образованието си преждевременно. Говорим за 15,4%. Това е една тревожна цифра. Голяма част от тези хора а, са застрашени от социално изключване. Трябва да модернизираме нашите образователни системи и политики. Необходимо е да се намерят начини за инвестиране в бъдещето на младите хора, да им създаде възможност да намерят своето място на трудовия пазар. Необходимо е по-добре да бъдат отразени настоящите и бъдещи нужди на трудовия пазар. Трябва да се направи повече по отношение на разпознаването на а, таланта на отделния човек. младите хора трябва да бъдат привлечени към създаване на, на нови видове бизнес. В Полша, например, има услуги свързани с трудовия пазар. Създаваме трудови борси, даваме насоки за развитие в кариерата, насоки за намиране на работа, работим съвместно с социалните партньори. В тази връзка се използват средства и от Европейския фонд за създаване на заетост. Полският пример показва, че работодателите не правят достатъчно в момента за назначаването на повече млади хора с висше образование в бъдеще органите по заедостта, висшите училища трябва да спомагат за осигуряването на трудова заетост на младите хора, защото ситуацията на младите хора по 25 години е доста трудна, но все пак тази ситуация се различава в отделните държави членки. В Польша безработицата е 28%, това е над средната стойност за Европейския съюз. Липсата на възможност за намиране на работа за младите хора води а, до пасивност и а, раздразнителност. Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем опасността от загубата на едно поколение. Последното встъпително изказване е на Оле Кристенсен. Той е докладчик по становище за стратегията на Европейския съюз за младите хора за 2010-2012 година. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да направя изказване тук по този толкова важен въпрос за младежката безработица. Бъдещето на Европа в голяма степен зависи от младите хора. Това е записано и в доклада на комисията от 2009 година и ние всички сме съгласни с тази констатация. Въпросът е обаче опира до това, как можем да създадем нужните условия, за да могат младите хора в Европа да допринесат за бъдещето на Европа. 22,8% от младите хора в Европа са безработни, което означава 5,5 милиона младежи. Много от младите хора чувстват, че са лишени от бъдеще. Ние сме изправени в момента пред много предизвикателства, свързани с демографското положение, с кризата, с конкурентоспособността, и конкуренцията, която идва от други страни, няма бързи решения. Необходима ни е обща стратегия, обща стратегия за младеща, за да можем да гарантираме, че ще имаме един интегриран подход към младите хора. И е необходимо да координираме своите усилия в това отношение. Младежката стратегия на комисията за 2010 и 2012 е нещо много добро. 210-218 година, извинете. Сега а, трябва да видим какво може да се направи допълнително. Тази стратегия има ефект. Много държавите членки създадоха свои национални стратегии с акцент върху социалното прообщаване на младите хора и борбата срещу изключването на младите хора. Приветстваме факта, че често се провеждат изслушвания относно положението на младите хора. Има структурирани диалози, младите хора участват във всичко това, но ние не трябва да хвърляме поглед само назад. Приключи първия тригодишен цикъл. Сега би трябвало да направим оценка и да видим кои са областите, върху които да насочим вниманието си в бъдеще. Освен това, трябва на този етап да признаем, че някои от мерките, се оказаха недостатъчни, за да се справим с огромното предизвикателство на масовата младежка безработица. Все още много хора, млади хора напускат училище без да го завършат. Има ограничения на бюджетите, които също засягат младите хора. Има и пречки пред мобилността на младежите в региони и в други държави поради което се нуждаем от една от една по-добре формулирана стратегия, която да поставя по-силен акцент върху най-ефикасните мерки за създаване на младежка заетост. И тук искам да спомена три неща. На първо място да се гарантира заетост. Ние знаем, че ако един младеж дълго време е без работа, става все по-малко вероятно той да получи някаква работа. Ние трябва да подобрим прехода от образованието и обръчението към пазара на труда, за да не допуснем никой да изпадне от системата. Трябва да подобрим диалога между образователните институции и работодателите, за да могат квалификациите на младите хора при завършването на училище да отговарят на търсенето на пазара. Има европейски портал Еври Юрес, който допринася за това. Има също и младежки програми, като Еразъм и Давинчи. Хората придобиват международен опит, както и езикови умения, които са им полезни при намирането на работа в собствените им страни или другаде. Също Гаранцията за младежка заетост, която беше одобрена от е, парламента, гарантира на младите хора, че 4 месеца след като останат без работа или след като завършат училище, ще получат ново предложение за работа или обучение. Иначе те могат да загубят надежда, че някога ще си намерят работа. На следващо място трябва да се подобри видимостта. За да действа тази мерка, тя трябва да е видима. Младите хора трябва да знаят за нейното съществуване. Ние трябва да използваме технологиите Facebook, Twitter, смартфоните, знанието на, познаването на езици и прочие. На следващо място ние трябва да се сътрудничим защото е необходим диалог, трябва да има диалог между всички заинтересовани страни, трябва да прилагаме също и най-добрите модели, най-добрите практики. Има държави, където младежката заетост е ниска. Държавите членки трябва да играят централна роля, както и останалите участници на пазара, трябва да допринесат за борбата срещу младежката безработица. Ние започваме дебат с националните политици за да има политическа воля да се решава този въпрос на национално европейско ниво. Да, защото бъдещето на Европа зависи от младите хора и трябва да работим заедно с тях, за да гарантираме тази социална сигурност. Благодаря. Сега постъпили са заявки за изказване от 7 души. Имаме още един час по тази тема, която ни позволява да имаме а, добра, добра дискусия. Всеки от изказващите се ще разполага с 3 минути. Това ще позволи на останалите а, да вземат участие или да поставят въпроси към а, ораторите. Господин Бакер е първият оратор. Той е от Холандския парламент. Той е член на Комисията по европейските въпроси, както и на Комисията по бюджета. В Холандския сенат ако сте в Европейския парламент, ще бъдете част от групата на либералите. Благодаря, госпожо. Благодаря на докладчиците за интересните уводни думи. Положението в редица държави членки е тревожно. В Холандия младежката безработица е сравнително ниска. Но нека направя някои бележки, които биха били от полза дори когато процентът на безработица сред младежите е нисък, се наблюдават различия между отделните младежи. Младежите, които са първо и второ поколение емигранти, имат проблеми с достъпа си до пазара на труда. Трябва да отчетем и системата на средното образование. Нашият опит показва, че борбата срещу преждевременното напускане на училище е сред най-ефективните инструменти на борбата срещу безработицата сред младежите работодателите имат нужда от квалифицирана работна ръка и за това проявяват възможност наред с правителствата да инвестират в средното образование. Това ще допринесе за създаването на работните места, от които се нуждаят работодателите. И ще гарантира заетост. Във всички препоръки до Комисията по бюджети се съдържат предложения за реформиране на пазара на труда. Моят личен опит в нашата страна показва, че една такава реформа никак не е лесна. При все това тя трябва да бъде реализирана, тъй като пазарът на труда гарантира закрилата на по-възрастните хора. Третият ми коментар може би не е точно свързан с темата на днешния ни разговор, но трябва да отбележим, че работните места се създават в реалната економика – Осигуряването на растеж в Европа трябва да започне с разкриването на работни места в реалната економика. И във връзка с това ще упомена споразуменията за свободна търговия, които предстои да бъдат договорени с Съединените щати. Доколкото разбирам, ирландското председателство ще работи в тази област. Мисля, че е много важно да се сключват такива споразумения, тъй като те ще допринесат с до поне 2% нарастване на БВП. А това пък е важно за реалната економика. Благодаря ви много за конкретните предложения и по какъв начин те могат да се реализират. Това е записано в националните програми за реформа. Давам думата на госпожа Маргит Конрад от германския Бундесрат. Тя е от Комисията по европейските въпроси. А тук би била част от групата на социалистите и демократите. Имате думата. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, позволете ми първо най-сърдечно да ви благодаря Искам да ви благодаря първо, защото поставяте на дневен ред и то на много предно място в дневния ред тази толкова важна тема за гаранцията за младежка заетост. Благодаря ви също така, че проявявате готовност да обсъдите тази тема с представители на националните парламенти. Този въпрос в момента е особено актуален Явно е, че той трябва да бъде обсъждан съвместно от Европейския парламент и националните парламенти. За мен е напълно ясно, че Разискванията по този въпрос се водят в структури, в които се говори за финансовата и економическата политика в Европейския съюз. Ако не проведем политика на оздравяване на бюджетите, мисля, че няма да можем да решим този така важен проблем. С други думи, въпросът за заетостта сред младежите трябва да бъде обвързан и с други важни теми. Радвам се, че сме осъзнали, че ако единствено реализираме икономии, това няма да доведе нито до растеж, нито до перспектива за заетост за младите хора. Ще се върна на темата за гаранцията за младежка заетост. Много съм впечатлена от това, което чухме до тук. От него стана ясно следното и мисля, че това е нещо, което ни обединява. А именно, последиците от липсата на перспективи за заетост и от безработицата вече са факт и мисля, че с въпроса за безработицата сред младежите се обвързва и въпросът за приемането на Европейския съюз от страна на гражданите. Не мисля, че можем да започнем предизборна борба без да направим на хората конкретни предложения. Мисля, че Жак Делор бе казал веднъж, че вътрешния пазар не е тема, в която непременно бихме се влюбили. Не можем да обясним на хората вътрешния пазар. Не можем да им обясним и мерките, които предприемаме за спасяване на банките. Но можем да им заявим ясно, че техният стандарт на живот, тяхното положение не бива да се влушават в резултат от общоевропейски мерки, а точно обратното. Благодаря най-сърдечно на Европейския парламент, тъй като именно вие поставихте въпроса за гаранцията за младежка заетост на дневния си ред. Бих искал да отправя към вас една молба и от името на германския Бундесрат трябва да обсъдим въпроса за интегрирането на младежите, но трябва да обърнем внимание и на докладите за напредък за отделните държави членки. Мисля, че когато се обсъждат тези доклади, трябва да се обсъжда и темата за младежите и то на всяка среща на върха на Европейския съвет. Мисля, че ако всички работим в тази посока, заедно ще можем да постигнем успех. Имам и още една молба във връзка с разработването на конкретни програми. Има много добри предложения, това число и за обмена на добри практики. Но се наблюдават различни структури, що се отнася до безработицата сред младежите. И за това молбата ми е следната – Независимо какви са мерките, които предлага Европейският съюз, трябва да се предоставят широки възможности за гъвкавост по места в държавите членки. Така ще се отчетат и конкретните особености на национално равнище. На последно място ще се спра върху въпроса за финансирането. Добре е, че Европейският парламент се обявява за финансиране в по-голям размер на програми в тази област. Наистина приветствам това предложение. Знам, че не е лесно германци да застанат зад него, като се има предвид политиката на германското правителство. Молбата ми е да се обсъжда като източник на средства не само Европейският социален фонд. Той, разбира се, е важен източник на финансиране, но е необходимо да се използва само като допълнителен механизъм. Той няма да може да се използва за пълното финансиране на предложените мерки. Няма да може да ги покрие изцяло. Мисля, че ако като източник на финансиране се предлага само социалния фонд, то ще се създадат много големи надежди, които няма да можем да изпълним. Благодаря. Надявам се, че германският министр по време на заседанието на съвета ЕПСКО ще направи подобно изказване. Александър Серкес от Европейския парламент има думата за 3 минути. Той е испанец, той е член на групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя два коментара с ваше позволение по всяка от поставените теми, защото съм убеден, че Сътрудничеството е от особена важност и е, днес е, на този форум имаме възможност е, да съберем на едно място представители на националните парламенти и на Европейския парламент. Колегата от Националния парламент на Испания се занимава с тези въпроси от много години. Инициативите които са предприяти, са доста скромни, що се отнася до младежката заетост. Е, много по-низки са те от нашите очаквания, но ни дават възможност е, да променим едно доста лошо ситуация. Доста лоша ситуация. Няма гаранции на европейско е, ниво, затова тези мерки са скромни. Трябва да използваме съществуващите ресурси по по-добър начин. И тук държавите членки а, имат възможност да направят това. Не вярвам много на националните правителства. Имам предвид не само на тези, които представлявате вие тук, а, на вашите държави, но на всички държави от Европейския съюз. защото те се опитват да разрешат всички останали а, проблеми Имам докладите от 2010-2011 и година по препоръките на съвета. Има седем препоръки към испанското правителство от съвета. И те са копипейст. Няма нищо ново в тях. Имат едно, което ги обединява. Никъде не се споменава безработицата, никъде не се споменава младежката безработица и то в държава като Испания. Това е нивото на чувствителност към ситуацията в такава държава като Испания. Считам, че националните парламенти и Европейският парламент трябва да следят тези въпроси. Държавите членки и правителствата трябва да поемат конкретни, реални ангажименти следващия път. Това е първото, което исках да коментирам. На второ място, какви са последиците от кризата? Ситуацията е изключително тежка. Има милиони безработни хора, хората губят своите домове. Не става дума само за индивидуални права тук, става дума и за колективните права. Има ограничения, които се налагат в някои държави. От нас се иска да реформираме различни аспекти на колективните права, колективното трудово договаряне, различни елементи на социалната държава. От нас се иска да премахнем някои съществени характеристики на моделите, на социалните модели в Европа. Националните парламенти са тези, които трябва да отстояват колективните права. Те трябва да призовават комисията да защитава ценностите на Социалния пазар, да говори за социален пазар, не само за пазара. Комисията е забравила, че не трябва само да води до разрушаване на социалните ценности, а да гарантира тези социални ценности. И това е наша основна задача, както тук, така и на национално ниво. Връщаме се към националните парламенти. Жиран Подупус, той е, е член на комисията по, социалните, по европейските въпроси, отнова демокрация в гръцкия парламент. Имате думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Обичам Гърция. Тя е една държава, която сега вече е засегната от кризата. Читам, че сме на верен път. Доста жертви а, коства това на Гърция. Безработицата е около 57% сред младите хора до 24 годишна възраст. Има един политически парадокс. Приминахме към парична консолидация без да имаме банков или економически е, съюз. Нито пък да имаме обща политика за отбрана. Сега трябва да се постигне е, истичко, истинско единство на Съюза. Имаме тази възможност, благодарение на Лисабонския договор. Не бива да пропускаме възможността, която се открива при настоящата криза, въпреки че някои държави не искат да следват този път. Въпросът, който разискваме днес, е безработицата, но трябва да видим какви са първопричините за нея. Както беше споменато тази сутрин от колегата от Литва, бяха а, създадени данъчни райове данъчни обежища благодарение на ефтената работна ръка. Растеж във всички региони на Европейския съюз е единственото решение. Необходимо е също да се реализират програми за млади предприемачи с данъчни облегчения, за да могат младите хора да правят инвестиции Европа трябва също да предложи програми за обучение на безработни хора в а, такива сектори, като нови технологии, туризъм и други. Трябва да разберем, че а, Европа, всички държави членки а, трябва да осигурят образование, здравеопазване, работа това е основната ни задача, иначе няма смисъл от нашето съществуване. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа Шуц Велкзин от Комисията по социалните въпроси на Камерата на представителите на Холандия. Нейната партия тук принадлежи към групата на НП. Благодаря, госпожо председател. В Нидерландия най-нисък процент на младежката безработица, но а, жалко е да видим, че последствията от кризата се изразяват в а, <clears throat> увеличаване на младежката безработица. Необходимо се предприемат мерки да се стимулира младежката заетост, да се намали младежката безработица. Управляващата партия в Нидерландия се противопоставя на тази формула гаранции за младите хора. Нашият опит с изкуствено създадени работни места не е много положителен. Тези работни места изчезват мигновено или намаляват мигновено след като се спре субсидирането. Трябва да има други мерки за справяне с младежката безработица. Бяха запитани Бяхме запитани каква е политиката в Нидерландия? Какъв Има много успешни мерки, мерки набор от практики, включени в нормативните норми. Предвиждат се и стажове за 16-17 годишните, които се квалифицират по този начин. Ако има млади хора над 18 години и все още се обучават, преминава такъв курс на обучение, държавата финансира техния стаж. Освен това се е, провеждат съвместни програми с е, е, училища, кои, които включват в образната си програма професии, които се търсят на пазара. Няма гаранция за за намиране на работно място, но ние се опитваме да намалим безработицата. В заключение, държавите членки трябва да увеличат своите усилия върху разрешаване на проблемите. Трябва да се ползват добри практики от други държави членки. Как те са се справили с този проблем и как са постигнали успех? проблемът с младежката безработица трябва да се реши на европейско ниво. Благодаря. Отново ще се възползвам от привилегованата си позиция, че съм председател. Европейският парламент гласува резолюции. Там не се казва, че гаранцията за младите хора не е гаранция за работа. Това не е смисъла на това, което посочваме общите мерки, които вие посочихте като такива мерки, които се прилагат в Холандия, отговарят на това, което беше посочено от комисията и това, което ще се обсъди в рамките на ЕПСКО на през месец февруари. Не искам да навлизаме в неистински дебат. Искам да се стигне до определени заключения по време на днешното разискване. Имаме сега представител на Европейския парламент. Това е заместник председател на Комисията по заетостта, колегата Инес Цубер, тя е от Португалия. Тя също е член на Европейски... Европейската лява партия. Благодаря, госпожо председател. Аз много внимателно слушах това, което беше казано и искам да поставя един въпрос. Не зная дали ще можете да го коментирате. и дали колегата от Финландския парламент би могла да каже нещо по него. Можете ли бъдете по-конкретна какво означава гаранцията за младежите като инициатива? Един от най-съществените проблеми, които наблюдавам, е свързан с нестабилните работни места, които се предлагат липсата на достойна работа. Младите хора нямат различни възможности не могат да планират своя живот. Често не могат да реализират своите права. Техните родители имат такива права, но младите хора изглежда са загубили своите. Тук не става дума за повече или по-малко заетост. Знам, че нестабилните работни места водят до безработица. Безработицата следва тези несигурни работни места. Хората, които имат такава работа, много често изпадат в състояние на трайно безработни. Това, което трябва да направим, е да се сложи край на този проблем – от самото начало да се борим срещу проблема, свързан с нестабилната, несигурната работа. Що се отнася до стажовете, дали те ще бъдат свързани с определен трудов договор и каква ще бъде гаранцията, че тези стажове ще допринесат за доброто професионално обучение, че действително ще бъдат а, такива, че да отговорят на търсените а, умения, не просто да се превърнат в а, една машина и че това, което а, се придобива като умение, може да доведе до намирането на реална работа. Каква подкрепа ще бъде предложена на работодателите? Нещо а, като субсидия а, за а, изплащането на заплати, както беше споменато тук в един от случаите за 700 евро. Дали работодателите имат някакви задължения след като получат определена субсидия? Има ли някакъв а, срок, има ли някакво изискване към тях, те да продължат а, да работят в тази посока, защото често се стига до това, че се създава определен механизъм, осигуряват се субсидии за създаване на работни места и всичко това а, не води до нищо, защото работодателите вземат тези субсидии и не правят нищо. Сега искам да дам думата на Ексел Шефер, след това на госпожа Мария Плаца. Господин Шефер, той е от Европейския парламент. Той всъщност е, е бил дълго време депутат в Европейския парламент, представител на Бундестага и е от Комисията по европейските въпроси. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще направя три коментара. На първо място смятам, че е много добре, че Европейския парламент прие а, този доклад, включваш гаранциите за младите хора. Националните парламенти трябва да поемат тези насоки като задължения, да се задължат сами себе си. Важно е тези теми да бъдат включени в дискусиите ни в нашите национални парламенти. На второ място. Аз съм за това да се борим за гаранции, защото гаранциите означават отговорност от страна на политиката. Те винаги са обвързани с държавата. Тук става въпрос за отговорност поета от държавата. Ние знам, че економиката не може да бъде заместена от финансови инжекции от държавата, но когато положението е драматично, държавата трябва да направи нещо. Знаете, че ам, предприехме много структурни е, реформи, което обаче ни струваше управлението а, на страната на партията СПД. Три важни елементи бяха включени. Първо да се пести, от, на второ място да се инвестира там, където е необходимо и на трето място да се предприемат структурни а, реформи. Важно е, важно е да се има предвид това, защото една политика свързана само с економии води надолу и а, обостря проблемите, а не ги а, разрешава. На следващо място искам да кажа, че като бивш член на а, Европейския парламент мога да го кажа – искам да кажа, че понякога някои отборщите се губят по пътя. Парламента трябва да кажа, че в сегашната си форма предложението за средносрочната рамка е неприемливо, абсурдно е от гледна точка на негативните последици, които ще има. Ето защо казвам, че сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти трябва да включва в дискусите си и такъв тип теми. Благодаря ви. Благодаря. Ще имам възможност отново да се върнем на този въпрос във втората част на днешната ни среща. Госпожа Лопе Фонтен ще ни запознае с темата като докладчик по нея. Давам думата на Мария Плац, след това на колегата на Маржика Елисън. Мария Плац е член на комисията по въпросите на пазара на труда в Швеция и член на групата на НП. Разполагате с 3 минути за вашето изказване. Благодаря. Искам да се спра върху препоръката за гаранцията за младежка заетост, като ще взема предвид високия процент на безработица сред младежите в Европа. Добре е, че комисията излиза с предложения за излизане от това тежко положение – под формата на мерки насочени към заетостта сред младежите. Трябва да се направи така, че гаранцията за младежка заетост да е приложима в зависимост от особеностите на отделните държави членки. Същевременно трябва да се отправи ясен сигнал за това колко е важно младите хора да имат достъп до пазара на труда. В Швеция смятаме, че е особено важно предложението на комисията да не се разводнява. Трябва да упражняваме и контрол върху неговото прилагане в държавите членки, възоснова на рамката, която вече е създадена. Разбира се, трябва да отчетем и ролята на социалните партньори и на социалния диалог на пазара на труда. Клер, е, благодаря за ясно изразената позиция. Сега представител на Европейския парламент, след което ще се върнем отново към националните парламенти с, с, с Южин Негри. Маржин Корнелисен, групата на зелените в Европейския парламент от Холандия. Разполагате с 3 минути. Искам да се спре не толкова по същество по въпроса, а по скоро въпроса за демократичната легитимност. Младите хора не често са включени в разработването на младежките политики в нашите страни. В семестъра участват не само млади хора, а Европейския парламент, националните парламенти, социалните партньори, гражданското общество. Има и някои изключения, но това е като цяло. Има някои неща, които бихме могли да направим в рамката, която съществува към момента от страна на Европейския парламент и на националните парламенти да подчертаем някои аспекта. Искам да направя три кратки предложения по въпроси, които разглеждаме в Европейския парламент. Първо, всички държави членки тази година трябва да представят своите планове за работни места с конкретен акцент върху младите хора. Всички държави членки обещаха да го направят на 31 януари 2012, но до сега никой от тях не го е направила. Би било чудесно, ако поискате вашите правителства да изпълнят поетото обещание и да представят такива планове за работни места през тази година. Второто ми предложение – всички държави членки трябва да положат усилия да ангажират гражданското общество, социалните партньори, включително младите хора, при разработването на националните програми за реформи, както и по препоръките специфични за конкретните държави. Трябва да има планов за консултация, да се организира нещо като парламентарен форум. И на трето място, доста правителства, доста парламенти организират множество прояви, новаторски а, а, програми. Например, а, във Франция се организира кръгла маса, също има такива инициативи в Белгия. Има много натрупан добър опит. И така националните парламенти могат да обменят подобни идеи относно начина по който националните парламенти могат да органажират заинтересованите страни и в тези рамки ще привнесем още по-голяма демократична легитимност. Благодаря за конкретните предложения. Сега се връщаме към националните парламенти. Рожен Негри от групата на социалистите и демократите от Люксембург. Разполагате с 3 минути за вашето изказване. Благодаря, госпожо председател. Дали не трябва да се доразвие солидарната економика, като се има предвид драматичната безработица сред младите хора, да се даде достъп на младите хора до пазара на труда. Ако младите хора останат у дома си, те постепенно достигат до социално изключване. Трябва да има социална Социални мерки. Не зная дали младежката гаранция не би могла да се съчетае с социалната економика, с мерки и програми, които да доведат до конкретни резултати. Благодаря ви много. Сега давам думата на петимата основни оратори за заключителни изказвания да споделят своето мнение по това, което беше чуто тук. Госпожа Филатов пожела да вземе думата. С удоволствие и давам думата. Тя поиска първа думата, така че първа я получава. След това Оли Кристенсен. Вие също желаете да се изкажете или не? Сега е момента, така че четирима души до тук. Всеки ще разполага с по две минути госпожа Филатов. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че е, краткосрочната заетост обезкуражава младите хора, но по-добре някаква работа, отколкото никаква работа. Ние подкрепяме е, компании, които създават работни места. Това като цяло функционира. Като цяло заедостта може да е добра, но за младите хора е, ситуацията все още да е лоша. Някои хора, млади хора не получават работа, защото им липсва опит, липсващи им основни познания – затова трябва да се помогне на младите хора да отбележат напредък в своята кариера. Трябва да бъдат включени в целия процес. В Финландия ние разширихме тази гаранция за младежите, като включихме консултации с всички заинтересовани страни, включихме консултации младите хора чрез Фейсбук, чрез социалните медии и ги запитахме какво искат. Доп Допълнителното предизвикателство е да се запази а, този диалог. Защото не възрастните трябва да кажат на моите хора какво да правят. Не, трябва да знаем какво очакват от бъдещето младите хора, какво бъдеще желаят те за себе си. И едва след това а, да, се, да им се окаже подкрепа. Големия въпрос е как да се създават работни места, защото ако има прекалено малко работни места, които се предлагат, то най-много от това страдат младите хора. Благодаря. Оли Кристенсен има думата. Е, е, Благодаря ви за тези прекрасни примери от Финландия. Искам да се позова на два коментара на направени тук в залата. Единя беше от представителката на Нидерландия. Тя каза, че ем, компаниите могат да предлагат е, работни места, а не държавата. А в Люксембург е, се каза, че държавата пък може да създаде някаква дейност за младите хора, те да бъдат активирани. Значи все пак трябва някакъв ем, смесен модел. Е, демографията е голямо предизвикателство за, Европ... за Европейския съюз. Няма достатъчно млади хора. Ако не ак... активираме младите хора, това ще се отрази негативно върху бъдещето. Публичният сектор има за задача да активира младите хора, така че те да могат а, да водят един достоен начин на живот в бъдеще. 27-те държави членки трябва да финансират тези мерки. Това е една комбинация от различни а, мерки. А, ще е добре, ако се инвестира в младите хора. Благодаря. Сега Жозе Карасминя. Yo creo que Europa es una realidad diversa и por lo tanto... Ще направя само няколко общи бележки многообразието. Това е реалността в Европа. Всяка държава членка има своята специфична история, своето специфично социално-економическо положение. В страната на баските безработицата е с една трета по-ниска от тази в други региони, например. 55% безработица сред младежите. Това е положението в Испания – Знам, че за да се справим с проблема, трябва да постигнем напредък в областта на реалната економика. Но когато нашето правителство обяви план за изграждане на магистрала, например, то как да преценим дали това ще допринесе за стимулиране на реалната економика? Трябва да имаме някакъв марш за маневри, когато правим оценка, за да стигнем до общо решение. В момента Испания предприема широко мащабни мерки за преструктуриране. Наистина полагаме огромни усилия. Прилагаме мерки за преструктуриране в редица региони трябва да направим така, че да възстановим платежоспособността си, да си извоюваме обратно доверието в европейски мащаб. Това не е лесно. Ако не сме внимателни, когато предприемаме всички тези мерки, няма да можем да създадем работни места и няма да стимулираме растежа. Около 300 хиляди души членуват в кооперативи и други организации. Една голяма част от безработните са на възраст под 40 години. И тук се вижда разликата между поколенията. Знам, че Редица дружества не получават достатъчно финансиране и ще трябва да преустановят дейността си. И причината за това е, че техните доставчици и клиенти имат проблеми. Факт е също така, че новите технологии напредват много бързо, що се отнася до работните места. Трябва да вземем предвид и това и да променим формата, в който прилагаме мерки. Бяха упоменати и демографското положение и броят на населението в Европа. В момента едва ли не извършваме демографско самоубийство. И това ще се отрази върху стандарта на живот – Мерките, които предприемаме сега, ще доведат до осезаеми резултати след доста време, но ако искаме промяна, трябва да направим нещо. Давам думата на докладчика ни по въпросите на младежката заедост, госпожа Скрижлевска. Благодаря ви много, госпожо председател. Както виждаме от днешния дебат, без сътрудничество с националните парламенти не можем да променим положението на младите хора на пазара на труда. Това сътрудничество е от особена важност. Искам да благодаря на всички за интересните им конструктивни изказвания. Искам да благодаря на представителката на Финландия в частност. Харесва ми идеята за а, карта на възможностите, за бонуси, а, за работодателите в размер на 700 евро в продължение на 10 месеца. Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент. Надявам се, госпожо Берес, ще може да изготви един документ, който да не бъде сложен в чекмеджето, а под отличното ръководство на нашата председателка да изготвим един документ, който да подобри шансовете на младите хора за намиране на работа. Надявам се на плодотворно сътрудничество сред всички политически сили. всички ние искаме младите хора да имат работа. Никой от нас не иска да има едно загубено поколение. Искаме младите хора да разполагат с възможности, да имат а, а, вълнуващ, а, интересен живот. И се надявам, че ще можем да постигнем компромис. Високо ценя това, което беше казано от Инес Зубер. Тя говори за опасностите, опасностите от това младите хора да бъдат принуждавани от работодателите да приемат нестабилни трудови договори. Възоснова на опита, който имам, бих могла да кажа, че принуждаването на работодателите да приемат че раци може да има обратен ефект на този, който искаме да постигнем. Благодаря. Аз също искам като заключение да направя 6 бележки. На първо място, считам, че въпросът за младежката заетост е свързан с това, което често се споменава, за това да се стигне до едно загубено поколение. Необходимо е да има устойчивост, да има такава устойчивост не само по отношение на околната среда, но и по отношение на човешкия фактор – и едно загубено поколение би било най-голямата загуба за нашето общество, едно общество, което застарява. Ние трябва да бъдем на висотата а, на предизвикателствата, които се поставят от глобализацията. И големите експерти казват, че пътят, който трябва да следваме, трябва да отговаря на въпросите а, за поемане на предизвикателствата на глобализацията. Необходими са иновации. И ако следваме този път, ние можем да разчитаме на младите хора. Именно те могат да отговорят на изискванията за новаторски решения, тъй като те имат е, много идеи. Естествено, възрастните имат също мъдри решения, но младите хора имат свежи идеи. Ние трябва да ангажираме младото поколение, не трябва да проявяваме егоизъм. Най-добрият начин да постигнем добавена стойност в Европейския съюз е да дадем работа на младите хора. И на второ място, това, което каза колегата Бакер от Холандия, че трябва да да не се допуска отпадане на млади хора от училище. Това е въпрос, за който говорим често. Има хора, които нямат квалификация от една страна и това е сериозен проблем. Когато говорим за младите хора, аз обсъждах въпроса с един от комисарите, когато говорихме за таланта на младите хора, но той ни каза, но те нямат нуждата квалификация. Те нямат тази квалификация, защото няма връзка между образователната система, стажуването и намирането на работа. Младите хора, които са без работа, са без нужната квалификация. Това е въпрос, който искахме да засегнем в резолюцията, която приехме и посочихме, че трябва да се обърне внимание на младите хора до 30 годишна възраст, които не са обхванати от образователната система. В Испания но не само там, дори дипломирани младежи не могат да си намерят работа. Така че не става дума само за проблеми за намиране на работа на хора без квалификация, но и за такива, които имат такава. Колегата Климастино също спомена нещо, което силно ми направи впечатление. И а, това са цифрите. А, знаете, че работеше по финансовите пазари, но когато разглеждаме пазара на труда, тези, които работят, имат диплома, което е над средното образование, които имат работа в Германия, съставляват диплом 16% от младите хора. Тоест, те не са стигнали до в Германия е 70%, е а в Португалия, в Гърция 70%, а в Португалия 46%. На следващо място, това, което беше казано от госпожа Корнелисен, държавите членки трябва да изготвят планове за заетост. Това е изключително важно и трябва да бъде основната цел на нашата а, дискусия. За да а, има смисъл предварителният а, контрол и координация, въпросът за заетостта трябва да се превърне в приоритетно. Трябва да говорим само за инвестиции и растеж. Трябва да превърнем заедостта в приоритета. Всяка държава членка трябва да каже не само как ще създава а, растеж, а, но и как ще реши проблема с безработицата. Когато комисията определя специфичните за на държавите препоръки, тя не може да казва на, как да организират бюджетната си дисциплина, а по какъв начин те трябва да достигнат равномесието, което се изисква между економика, инвестиции, структурни реформи, за да може да се създадат истински работни места. Комисария Андор тази година успя в годишния обзор на растежа успя да се запише в националните програми за реформи а, въпроса за младежката заетост и това е важно да се подчертая. На четвърто място, това е свързано и с казаното на колегата Маргет а, Конрад относно а, стратегия за създаване на работни места – Членовете на Европейския парламент а, знаят това на Изус, защото почти на всяко наше заседание на комисията обсъждаме въпроса. Но обективно погледнато, а, развитието на европейската економика преди кризата дори ни показва, че само стратегия за заетост, дори за инвестиции, за зелена растеж няма да са достатъчни да разрешат проблемите, които имаме с заедостта. През десетте години, които предхождаха кризата, имаше растеж някъде около 2%. Винаги ни казваха, че с такъв растеж може да се създават работни места. Но дори в този период не бяха създадени нужните работни места. При тези условия ние трябва да използваме инструментите, които ни дава Лисабонския договор, които никой не използва. Никой не използва. Най-вече член 9, който посочва, че когато Европейския съюз въвежда определена политика, независимо каква е тя, трябва да види какъв ще бъде нейният ефект в социалната област в, по отношение на създаването на работни места. Не може да се казва само да се прави а, анализ на въздействието, а трябва да се следи как това ще се отрази на заетостта. И на пето място, това, което казаха и много колеги преди мен, и аз имам една мечта, че що се отнася до младежката гаранция, можем да направим нещо, което се прави от някои от националните парламенти по отношение на данъка върху финансовите операции. Има инициатива на европейско ниво и тя послужи за мост на нещо, което се прави в националните парламенти. Тази младежка гаранция има вече опит в Финландия, има в Австрия, както и в Люксембург. Също има и а, такива инициативи в Франция с а, договора между поколенията. Така че ние се опитваме да имаме Инициатива във всяка държава членка в подкрепа на подобна младежка гаранция да накараме правителствата да действат тази посока, за да се превърне младежката гаранция в реалност. И аз се надявам, че ще се стигне до добър резултат на заседанието на ЕПСКО под председателството на Ирландия. И на последно място искам да се върна към това, което каза колегата от Швеция, ако не бъркам, че не трябва да се разводняват предложенията, които са направени. Това е изключително важно. Когато комисията предлага един добър компромис, че трябва да отидем по-далеч, един истински механизъм за европейски стабилизатори, но на този етап това, което имаме на масата, трябва да се приеме от всички, включително, и тук искам да го подчертая дебело, че младежката гаранция да се а, приложи в рамките на 4 месеца, след като а, младите хора имат нужда от нея. Беше споменат а, календара в Финландия и той показва колко важни са тези 4 месеца. И а, тогава трябва да се обхванат младите хора, преди да те изпаднат от системата. В рамките на съвета някои казват, не, нека да го направим 6 месеца. Не, не, не. Ако сме сериозни по отношение на младежката гаранция, трябва да оставим в срок от 4 месеца. Читам, че на тази основа можем да продължим да работим заедно и че тласъка, който искаме да дадем на тази инициатива, ще може да се реализира на практика и трябва да имаме предвид и политическите приоритети, както на Европейския парламент, така и в националните парламенти и приоритета, който искаме да отдадем на този въпрос. Преди да преминем към втората част от днешната дискусия, искам да благодаря на представителите на националните парламенти и на Европейския парламент и мисля, че заслужават нашите аплодисменти. Euh, искам да ги, напомня да ги помоля сега да слязат от трибуната, за да можем да организираме втората част от днешната дискусия за социалните последици от кризата.

си ви воле бя репрендро пласа. Моля да вземете отново местата си след е, това кратко прекъсване. Можем да преминем към втората част на днешните разисквания. Темата е много важна. Става дума за социалните последици от е, програмите за економическо преструктуриране на държавите членки, които изпитват е, финансови затруднения. Имаме експерти от трима колега. Те ще бъдат представители на, ком... на националните парламенти, от португалския парламент, председатели на Комисията по социалните въпроси, господин Канаваро, заместник председателя на Комисията по социалните въпроси и въпросите на заедостта на парламента на Латвия и от името на Европейския парламент колегата Вероника Лопия Фонтане. Тя бе докладчик по европейският обзор, годишния обзор за растежа за тази година. Това е важна тема, тя е важна за всички, които се занимават с социалните аспекти, се вълнуват от тази тема. Економистите обсъждат мултипликационните фактори на мерките на строги ограничения. Те не водят до растеж, но те са мултипликатори на социалното, социалният ефект и се отразяват и на заетостта. В комисията по е, заетостта ние разглеждаме последиците за части от населението от възприятите мерки за бюджетни ограничения. Това буди тревога, тревога сред нас. Преди да дам думата на тримата ни парламентаристи и експерти, ако мога така да се изразя, искам да дам думата на Жозе Мануел Канаваро най-напред. Вие сте председател на Комисията по социална сигурност и по въпросите на труда в португалския парламент. Имате думата. Искам да ви поздравя, госпожо председател. Поздравявам също и всички колеги, които участват в това заседание. Сега ще мина на португалски. Както казах, социалните последици от кризата представляват голямо предизвикателство за нас. Аз принадлежа към една от партиите, която подкрепя португалското правителство, но аз ще се опитам да не съм толкова пристрастен. Има специализирана литература. Има и научни изследвания, свързани с бюджетната консолидация. И става ясно, че каквото и да се прави в тази област, винаги има социални последици. Трудно е да, се, да има корекции, без да се засегне засегнат социалните аспекти и благоденствието, защото всичко се прави на определена цена. През 2011 година беше подписано споразумение с МВФ и Европейската комисия. Имаше общи показатели, които отразяваха негативните въздействия върху гражданите вследствие на разразилата се криза. Положихме неимоверни усилия, за да консолидираме бюджета. Обърнахме се и към външни институции, които да ни финансират, но и финансовите пазари нашите усилия. Продължаваме да изпълняваме тази стратегия, свързана с економии и тази стратегия е необходима дори понякога да има негативни въздействия. 5% е, е заетостта ни над нивата от преди подписването на споразумението през 2011 година. 1,5% повече е заетостта сред младежите. Много по-лоша беше ситуацията преди економическите е, корекции. Социалните показатели показват, че има загуба на доходи защото всичките публични разходи бяха намалени. Това е една от най-важните теми, които трябва да има преди, когато говорим по този въпрос. Португалското правителство се опитва да работи с, с, с така наречените си партньори, да се постигне трудово споразумение. Опитваме се да се сътрудничим и с левите профсъюзи. Опитваме се да облегчим процеса, свързан с, с ам, промяна в заетостта. Опитваме се да ам, внесем динамизъм във всичко, което се прави. Опитваме се да се възползваме от общностна подкрепа. Опитваме се а, да получим социална помощ от различни институции, да провеждаме обучения и стажове с цел да се създават работни места и да се справим с дългосрочната безработица, дълготрайната безработица. През последните две години се опитваме да намалим въздействията от кризата и от предприятите економии. Необходим е социален консенсус. В тази връзка трябва да се видят какво ще е, бъде въздействието на тези мерки, защото много хора имат проблеми с оцеляването си. Доходите си много по-низки от е, средните за, за страната. Хората гладуват, децата не могат да ходят на училище, защото родителите имат финансови проблеми. Опитваме се да направим нещо по въпроса, но се опитваме да се справим с проблема, свързан с задлъжня, задлъжнялостта на семействата. Да видим как можем да им помогнем. Публичните разходи е, ще бъдат е, съкратени до 2014 година. Има много трудности, но ние се опитваме да намалим негативните е, последици. Искаме да стимулираме мерки, свързани с преки и косвени последици. Опитваме се да съобщим това и на хората, да могат да разберат те какво правим. Съществува солидарност между институциите, има солидарност в социалната сфера, има и семейна солидарност. Това са основни характеристики, които ни помагат в нашите усилия. ние искаме да обединим усилията си, да се справим с проблемите си и а, да намалим негативните последици. в такава светлина ние представяме едно много по-голямо общество, в, в рамките на което трябва съвместно да се справим с проблемите, съвместно да устоим, да се подкрепяме. Макро проблемите могат да се решават на макро ниво но за това е необходимо време. Ние направихме доста до сега и а, Португалия заслужава а, признание като цяло. Надяваме се и европейски партньори да ни подкрепят в нашите усилия. Благодаря. Сега давам думата на колегата Арвилис Асера Денс, заместник-председател на Комисията по социалните въпроси и въпросите на заедостта на парламента на Латвия. Разполагате с а, две минути. Благодаря, госпожо председател. Преди да се спра върху положението в Латвия, нека благодаря на госпожа председателя за подбора на темите, които обсъдихме до тук началото бяхме малко резервирани, но мисля, че днешните разисквания бяха полезни за нас. Уважаеми колеги, за мен е чест да участвам в проявите, организирани тук тази седмица. За мен е чест да представлявам Латвийския парламент и да споделя с вас опита на Латвия при справянето с финансовата економическа криза. Латвия през изминалите няколко седмици бе обект както на критика, така и на положителни реакции. И ще се опитам да ви опиша нашия опит. Между 2008 и 2011 година преминахме от рязък спад в размера на БВП към динамично възстановяване на економиката. За да постигнем тези резултати, латвийското общество прие програмата, приета от латвийското правителство в рамките на сътрудничеството му с международните кредитодатели. Условията за предоставянето ни на заем бяха свързани с тежки, непопулярни от политическа гледна точка мерки. Но в резултат от тях бе постигнат баланс между разходите и приходите на държавния бюджет. Извоювахме си обратно доверието на финансовите пазари. Много важна за нас бе подкрепата, която получихме по линия на европейските структурни фондове. Латвия си извлече съответните полуки. Недостатъчният размер на средствата по време на кризата ни мотивира да се възползваме по-ефективно от средствата на Европейския съюз по линията на структурните фондове. Има, разбира се, и редица проблеми, свързани с мерките на строга бюджетна дисциплина, отразяващи се в тяхното въздействие върху економическия и социален статус на отделните граждани. По данни на Евростат, средният доход на латвийските граждани е намалял с 28% между 2008 и 2010 година в резултат от бързото намаляване на броя на работните места и на размера на заплатите. Сред най-засегнатите са гражданите под 24 години и унези на възраст между 45 и 64 години. Бе изготвена стратегия за мрежа за социална закрила, която се оказа ефективна при смягчаването на отрицателното въздействие на кризата. Бе предоставено безплатно медицинско обслужване в рамките на тази стратегия. Организирахме също така мерки за заетост, както и програми за повишаване на квалификацията. В условия на ниска пригодност за трудова заетост успяхме да запазим уменията на засегнатите и да гарантираме техния доход. Рискът от бедност бе намален повече от два пъти. Най-отрицателният ефект от кризата бе високото ниво на емиграция. По различни причини над 10% от латвийските граждани напуснаха страната, за да си търсят работа в други страни. Според Латвия Нашата програма за мотивиране на тези граждани да се завърнат обратно в страната е в основата на бъдещата ни политика. От 2009 година насам общият процент на безработицата бе сред основните ни проблеми. Сега обаче имаме друг проблем – безработица въпреки трудова заетост. Тези тенденции показват, че кризата и ниската пригодност за трудова заетост са оказали съществено въздействие върху обществото. Политиците продължават да работят срещу социалната изолация. Тази година ще продължим да предприемаме мерки за намаляване на бедността сред економически активните лица. Ще се опитаме да смекчим най-вече въздействието на бедността върху семействата с деца. Ще се опитаме да обменим добър опит с организации в Европейския съюз и международни организации, като Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Прояви като днешната за нас са добра възможност да си извлечем полуки в борбата срещу бедността и за справяне с други социални проблеми. Нека да се надяваме, че ще приложим успешна програма за реформи, за повишаване на благосъстоянието на нашите граждани. Обмисляме мерки като, например, изместване на данъчната тежест – Друг проблем е свързан с сивата економика. Много трудно ще бъде справянето с този проблем. Приоритетите до 2020 година, сред които е и решаването на социални проблеми, ще бъдат актуални и през 2013 година. Препоръките, отправени към Латвия, набелязаха действията, които трябва да предприемем за намаляване на бедността, на социалната изолация и за подобряване на мерките в социалната сфера. Важно е националните парламенти да получават политическа подкрепа при осигуряването на демократична легитимност на взетите решения. Най-голямото предизвикателство пред европейския семестър е подобряването на взаимодействието между политиките в областта на заетостта, на социалната сфера и на финансовия сектор, така че е в центъра на всички усилия да бъдат поставени отделните граждани. Политиците трябва да вземат предвид, че проблемите с бедността и безработицата не могат да бъдат разрешени веднага. Трябва да бъдат отчетени редица други фактори. Мерките трябва да са насочени към активно участие на пазара на труда към стимулирането на онези економически отрасли, които имат най-голям потенциал за създаване на работни места. Не бива в името на строгата бюджетна дисциплина да се поставят на карта работните места ще мине доста време, докато усилията ни доведат до осезаеми резултати особено като се има предвид, че нямаме достатъчно средства. Затова средствата трябва да се разходват целенасочено. Кризата показа, че се увеличава необходимостта от социално подпомагане – В момента в Латвия се провеждат проучвания в областта на социалната сфера. Те се финансират от Световната банка. Ще използваме резултатите от тези проучвания, за да направим съответните промени в политиката си. По време на кризата подобрихме процеса на разработване на политики, като си заложихме по-високи цели в името на повишаване на благосъстоянието на гражданите. Трябва да отчетем полуките, извлечени от кризата, трябва да се получим и от опита на други държави. Не бива да почиваме върху стари лаври, трябва да продължим работа, така че да мотивираме емигриралите граждани да се завърнат в родината си и да ги мотивираме да работят за бъдещето си. Благодаря ви за споделения конкретен опит от вашата страна за това, което е направено и което предстои. Сега ще дам думата на последният парламентарист експерт Белоника Лопе Фонтане от Европейският парламент, от Комисията по заедостта и социалните въпроси. Тя е докладчик по Европейският семестър за економическа политическа координация. Благодаря, госпожа председател. Миналата седмица Комисията по заедостта излезе с доклад по европейския семестър и получи голяма подкрепа тя е свързана с стратегията 2020, как да се създават работни места чрез структурни мерки, какви решения за заетост на младите хора да бъдат реализирани, реформа на пазара на труда, там където такава е необходима, нуждата от инвестиции в образование и обучение, гарантиране на висококачествени услуги е, и борба срещу бедността и социалното изключване. Ние обсъдихме тези въпроси. Сега формулировката е добра. Не всички са напълно доволни, но е приемлива. Що се отнася до фискалните ограничения, консолидацията, и тяхното въздействие върху социалната сфера. Мога да кажа, че Разгледахме направеното в държавите членки, какви са ползите от постигнатото. Някои искат да има затягане на фискалната сфера още в по-голяма степен, без да се отчита, като се отчита нуждата от постигане на устойчивост на публичните финанси. Ние се опитваме да постигнем равновесие между крайните мнения. През 2008 и 2009 година фискалният дефицит в еврозоната беше на 6% от брутния вътрешен продукт. Държавният дълг в Европейския съюз нарасна от 60 на 90%. Това беше ефекта от кризата. Освен това, трябваше да се справим с кризата с държавния дълг. Тя имаше ефект върху устойчивостта на публичните финанси в някои от държавите членки, което доведе до съмнение за еврото и устойчивостта на еврото. Трябваше да бъдат предприяти строги мерки, което силно засегна гражданите и не можем да искаме повече от тях. В някои държави членки бремето върху гражданите ги доведе до ръба на пропаста и не можем да искаме нищо повече от тях. Има някои държави, като моята, Испания, където безработицата е на 26%, ситуацията сред младежите е особено обезпокоителна. Почти а, 22,8% Младите хора са безработни. В други държави дори над 50% от младите хора са без работа. Това не е устойчиво. Има влушаване на заетостта през 2012 и прогнозите за 2013 са доста песимистични. песимистични. дългосрочната безработица достигна обезпокоителни размери. Има спад на доходите на домакинствата в държавите членки. Вижда се също, че възникват нови форми на бедност, включително бедност сред работещите. Има и социална поляризация в държавите членки. Ситуацията е сериозна и ние трябва да имаме това предвид. Но Европа постепенно започва да се съживява. Кризата с дълга постепенно започва да се преодолява. Положението сега е много по-добро, отколкото преди 6 месеца имаше наложени строги мерки на економи, които имаха своя ефект, но трябва да видим дали трябва да продължим да настояваме да се прилага тази политика или трябва да преминем към една по-агресивна формула. Ние приложихме електрошокова терапия на пациента. Сега, за да може да се възстанови пациента, трябва да променим лечението му. Едните месеци ще са трудни, тъй като има признаци, че економиката все още е слаба и последиците от кризата са сериозни, но през 2013 се очаква бавно възстановяване на растежа и то ще продължи през 2014. Разбира се, ситуацията е различна за отделните държави. Прогнозите са по-негативни за държавите, които преминават през процес на фискална консолидация. Това са и държавите, където има най-висока безработица и където и има влушаване на социалното положение. Възстановява се финансовата стабилност, въпреки че има обезпокоителни сигнали и ние не трябва да спираме до тук. Трябва да се фокусираме върху създаването на работни места, върху растежа. Ние трябва да преразгледаме приоритетите си в социалната и економическа политика и да намерим верния баланс между консолидирането на бюджета и социалната политика и политиката на растеж. Необходимо е да продължим да укрепваме бюджета, тъй като продължава да има дефицити и те са и нивата на дълга са доста високи а това не е устойчиво за публичните финанси. Необходимо е да се предприемат обаче пропорционални мерки, които да стимулират растежа. Ние подчертаваме това в Комисията по бюджета. Искаме да продължи фискалната консолидация, но тя трябва да се прилага диференцирано и пропорционално, за да може да се възстанови економиката ни и за да можем да създаваме работни места. Ритъма на консолидацията трябва да е различен за различните държави, като се имат предвид какви са маржовете им за маневриране в фискалната област. Държавите с дълг над 100% от брутния вътрешен продукт не могат да правят големи публични разходи, защото дългът е твърде висок, времето на дълга е твърде тежко, но има държави, където има ниски нива на дълга и тези политики там може да са благоприятни, особено в време на криза. Много важно е да имаме предвид, че няма един единствен подход, който да е валиден за всички. Необходимо е да гарантираме устойчивостта на публичните финанси. Консолидирането на бюджета обаче не трябва да засяга потенциала за заетост и работни места в економиката ни. Увеличаването на бедността не е приемлива възможност. Трябва да се борим и срещу социалното изключване. Трябва да гарантираме осигуряването на, на качествени социални услуги. Някои от е, държавите имат ниски нива на растеж. Те предприемат изваредни мерки за подобряване на състоянието на публичните финанси. Те трябва да имат по-голяма гъвкавост е, по отношение на бюджетната е, консолидация, за да не се засегне всичко, което е постигнато до тук. Петима души поискаха да се изкажат. Разполагаме с още малко време, ако има други желаящи, имате възможност да направите такава заявка, като попълните формуляра. Баронеса Катан, тя е председател на Комисията по вътрешния пазар и заетостта в Камерата на лордовете. И тук тя е, е към групата на консерваторите и реформаторите. Господин Попакис е, след това ще има думата. Госпожа Баронеса Отакан има думата. Благодаря, госпожо председател. Все повече е, се разваляше настроението и вече когато чух изказването на латвийския колега. Малко се ободрих, защото виждам, че те взимат подходящите мерки и бих искала да чуя повече за техния опит. Проблемът, който има в Обединеното кралство, е свързан с това, че младите хора трябва да работят в събота, когато не ходят на училище. Хората имат прекалено много ам, пари и някак си не се стремят а, към тях. тях. шефът на Теско е започнал такава работа само а, съботите, работи в супермаркет и той се превръща в един от най-важните ръководители а, в бизнеса, световен мащаб има и други такива примери. На местно ниво е лесно да се направи нещо такова, да дойде някой да ти каже, ето ще ти дам няколко паунда, ако почистиш автомобилите. Така е по-лесно, защото някъде създава рутина и дисциплина а, на работното място. Чудя се какво смята да направят парламентарните комисии по този въпрос? това, което сме направили в Обединеното кралство е да изготвим законопроект, който да кара хората на местно ниво да станат по-отговорни, да се гордеят от работното си място. В много страни обаче съществува проблема с демографския растеж. Населението застарява. Необходимо е в тази връзка младите хора да бъдат по-квалифицирани, по-мотивирани, да се включат в а, трудовия живот. Трябва да им дадем наставления, да ги окоръжим да се развиват в а, кариерата може би да се мотивираме на групи да правим това. ние казваме, има нужда Европейския съюз да ни даде тези пари, имаме друг, е, нужда от помощта на правителството, имаме нужда от организацията да ни дадат пари. Това е така, така е. Но смятам, че всяко малко или средно предприятие в Европейския съюз а, назначи плюс още едно лице, няма да има вече безработица в Европейския съюз. Нека да се огледаме наоколо, да видим как можем да помогнем на хората, да, да им кажем, внесете малко дисциплина в живота си и се научете да работите, тогава нещата ще изглеждат по-добре. Колега. Давам думата на колегата от Европейския парламент, Константинос Попакис от Гърция, член на Комисията по заетостта и социалните въпроси от групата на НФП. Благодаря, госпожа председател. Въвеждането на тези строги политики на економии за държавите, които изпитват сериозни финансови затруднения, не бяха желателни, както посочва и МВФ. Създава се също Европа на много скорости. Социалните последици в моята страна са сериозно безпокойство за нас. Всеки трети грък е под прага на бедността. Много млади и други хора са без бездомни. Много хора нямат а, възможност а, за отопление. Няма абсолютно социално решение, економиката и обществото са различни неща. Когато говорим за политика на растеж, която да, да помогне на най- уязвимите социални групи, тук трябва да проявим повече разбиране. Искаме да се реализира европейска стратегия. Необходимо е да се постигне економическа устойчивост и благодарение на солидарността и сътрудничеството бихме могли да постигнем повече. Трябва да запазим европейските а, идеи и дадем перспектива а, за европейските граждане. Благодаря. Давам думата на колегата Жозе Вера да Силва. Той е председател на комисията за а, контрол върху програмата за преструктуриране в Португалия и принадлежи към групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че е много добра идея да се включи тази тема в дневния ни ред. Бих искал да подчертая или да очертая по-скоро трите основни е, нива е, на влияние върху данъчните а, корекции и консолидиране на бюджетите. Първия аспект беше засегната тази сутрин, а именно невъзможността на трудовия пазар да се справи с тази смяна на поколенията трудовия пазар е затворен за младите хора. На следващо място, втория, второто ниво е свързано с, с това, че е, хората, които са наистина млади, остават е, е с вързани ръце, защото са прекалено млади, за да подобрят а, нещо на трудовия пазар, а другите са прекалено стари, пък да могат да се върнат на трудовия пазар да дадат своя принос. На, и на следващо място хората, които живеят под социалния прак. Държавите членки договориха определени стандарти, свързани с доходите и финансиране при определени условия, но има а, хора, които живеят под този прак. Младежката безработица и безработица след, сред възрастните хора са въпроси, трябва, които трябва да бъдат разгледани и трябва да се намерят средства да се помогне на тези хора. И сега само да очертая контекста. Трябва да дадем нови възможности на младите хора. Преди да изпаднат в трайна безработица, трябва да им се даде възможност да вкусат от а, професията, да се обучават, да се преквалифицират. Това трябва да са основните штрихи в европейската програма. През 1997 година беше направено предложение в Люксембург. И имаше ангажимент, поет ангажимент свързан с срок от 4 месеца. Трябва да се продължи с този ангажимент за назначаване на млади хора и да се ръководим от, от тези насоки през 1997 година. Да анализираме това, което се случва в Европа. Съществува стратегията от 1977 година и тя не е постигнала успех. Защо? Защо а, не ни остава време да спекулираме по темата? Смятам, че тези три основни въпроса, които споменах, са важни. Важно е да има фокус – и концентриране върху тези теми. Необходимо е да се предоставят и повече средства, така че да със сигурност да бъдат засегнати въпросните теми. Европейските политики са били насочени винаги в други, други посоки. Не са се концентрирали, фокусирали върху основните проблеми. Това са въпроси, които трябва да бъдат засегнати и обсъдени по време на среща на върха на социалните министри. През последните години в 19 от 20-те държави членки са имали проблеми с бедността, с това, че част от населението е имал проблеми с бедността. прага на бедността е паднал. И какво се прави, за да се извадят хората от бедността? Това, което се прави е просто да се промени а, дефиницията и формулировката за бедност, а не наистина нещо да се направи на практика. Необходимо да се предлага на младите а, хора ам, да преминават курсове на обучение, да получават стипендии и така нататък. Трябва да направим нещо по въпроса. Merci. Благодаря. От името на Европейският парламент Давам думата на Александър Серкас. Той вече се изказа. Той е от групата на социалистите и демократите от Испания. Госпожо председател, аз вече направих няколко коментара в предишния кръг на изказванията и аз споменах своята загриженост за последиците за държавите където се прилага строги мерки на бюджетни ограничения, където се разрушават не само индивидуалните, но и колективните права. Всеки разумен човек знае, че политиките трябва да се разглеждат според резултатите, които постигат, а не според намеренията с които са свързани. Тези 4 години води до повече неравенство, повече макроекономически дисбаланси, повече бедност. И ако това е действително и така, можем да направим извода, че това е една погрешна, лоша политика. Това не е въпрос на идеология, това са факти. Можете да казвате каквото си искате, но фактите са си факти. Ние сме изправени пред драматична ситуация. Бюджетната дисциплина се прилага от доста време. На хората им се казва, ако имаме такава дисциплина, такива ограничения, ще се възстанови доверието на пазара, но всичко това не се е реализирано на практика. Много хора, дори в моята партия, смятаха, че това ще подейства преди 5 години. Така че не става дума към кое политическо семейство принадлежите. Много хора считат, че пазарите ще доведат до промяна, но това не се е случило до сега и можем да направим извода, че вчера в Мадрид комисаря каза, че е бил там и той наблегна на гъвкавостта и че механизмите за преструктуриране трябва да бъдат направени по-гъвкави, защото тези мерки на строги ограничения доведоха а, до а, фалит а, на стотици предприятия, не можаха да бъдат генерирани достатъчно ресурси, не само за да се изплаща дълга, но и изобщо да се, за да се обслужва дори дъл, дълга. Тези политики бяха добросъвестно прилагани Считаше се, че това е единственият изход от, изход от кризата, единственият начин за да се успокоят пазарите, но това не се случи. Всяка година все повече а, работни места а, изчезват и това е резултатът. Не бихме ли могли Просто да приемем, че сме сбъркали. В моята страна ситуацията е ужасна. Няма кредити за бизнеса, а те изплащат заеми два-три пъти по-високи са лихвите, които се плащат а, в други страни, когато имат достъп до кредити въобще, защото достъпа до кредити а, беше прекратен. Няма работни места, економическата дейност запада, няма търсене. Ние всички имаме здрав разум, виждаме какво се случва и това трябва да послужи за основа за предприемането на действия. Някои считаха, че ще се реши проблема с кризата, но сега а, има дори увеличение на а, процента на дълга спрямо БВП. Той надхвърля 100%. И това е така, защото трябва да а, плащаме заемите при изключително високи лихви. А, всеки а, ден няколко хиляди души остават без работа. Има цели региони и мога да кажа, че в Испания има невероятно висока безработица в някои от регионите. Тези политики имат ужасни последици за заетостта. Хората изпадат в, в бедност, не могат да се позволят дори лекарства, губят права, губят а, а, блага. Това раздира обществото. Пазарите не разбират обществото. Те считат, че това са просто алгоритми. Но социалната тъкан на обществото а, се разкъсва. Защо не признаем просто, че нещо не е подействало, че през последните три години нещо не е провървяло? Ситуацията е драматична в много държави и това засяга хората, които нямат никаква вина за тази криза. Всичко това се случва, докато Централната банка и други предлагат данни които показват, че кризата е породена от финансовия сектор, а сега всички трябва да плащат за нея. Все още имаме време, така че които искат да се запишат за изказване, влягат все още да го направят. Иначе ще дам думата на Инеса Цубер, като последният пожелал да се изкаже в тази част на срещата ни член на Европейския парламент от ГУЕ, депутат от Португалия. Благодаря ви, госпожо председател. Що се отнася до конкретни фактори, свързани с заетостта, можем да кажем, че някои от препоръките на комисията са същите като онези, които задълбочиха проблемите с заетостта в най-слабите економически страни. Според мен, несигурната заетост ще доведе до повишаване на процента на безработица. Улесняването на процедурата по съкръщаване на работни места няма да насърчи заетостта. Определянето на фиксиран размер на извинете, определенето на размера на трудовото възнаграждение съобразно производителността всъщност е мярка за намаляване на неговия размер. Не е вярно, че производителността е спаднала. Определянето на размера на заплатите спрямо производителността само води до тяхното по-нататъчно намаляване – Обсъждахме препоръките на съвета от месец юли. Тогава на Португалия бе препоръчано да намали разходите за труд на единица продукция. Има няколко възможности за това. Например, пряко намаляване на размера на заплатите, ограничаване на социалните права или направо съкръщения – Това е ефектът от бюджетната политика и мерките за строга бюджетна дисциплина. Има и друга последица от тези политики, а именно увеличаване на социалното неравенство. Пример за това е Португалия. Размерът на трудовото възнаграждение намаля в цялата страна Така намаляха разходите на работодателите за заплати. И се увеличи размерът на печалбите им. Богатството на някои хора се увеличи с 13% миналата година. Наистина се увеличава маржът на печалбата средният размер на печалбата средно се увеличи с над 1400 евро. Това не съответства на нивото на потреблението, не съответства и на размера на трудовото възнаграждение. С други думи, наблюдава се прехвърляне на богатство, прехвърляне на печалби към работодателите за сметка на работниците и служителите. Когато говорим за растеж, не говорим за мерки за разпределяне на работните места. Не отчитаме реалността. А каква е реалността? ежедневно се съкръщават по 500 работни места. Какво трябва да направим? Трябва да създадем обстановка, благоприятстваща растежа. Един особено важен въпрос, свързан с растежа, според мен е следният. Трябва да осъзнаем, че без публични инвестиции в огромен размер, няма да привлечем каквито и да било други инвестиции. Въздействието на строгата бюджетна дисциплина върху публичните инвестиции трябва да бъде отслабено. Нерядко, когато говорим за подпомагане или за облегчаване на условията за предоставяне на публични инвестиции, това е обвързано с много строги условия. Трябва да променим хода на политиката. Трябва да отслабим изискванията. Говорим за проблема в теоретичен план, но в действителност той съсипва живота на обикновените граждани. Трябва да се преразпределят работните места, трябва да се съживи економиката. В противен случай ще окажем неблагоприятно въздействие върху стратегически отрасли. И това ще се отрази неблагоприятно върху економиката като цяло. Трябва да променим мерките, които се предприемат на политическо ниво. Трябва да направим така, че държавата да запази своя капитал. Не бива да разрушаваме реалната економика. В противен случай няма да можем да изплатим дълговете си. В редица от държавите, за които говорим, голяма част от тежестта бе вменена на работниците и служителите. Опитът в тези държави показва, че това води до повишаване на размера на дълга. Как можем да излезем от задънената улица, до която е стигнала економиката? Трябва да из... разработим нова философия. Не можем да очакваме от хората невъзможното. Съгласна съм с това, което бе казано за работниците в Португалия и други страни. Трябва да се признаят техните усилия. Фактът, че те се задържат на повърхността, че продължават да се борят, че запазват до някъде дохода си, означава, че и държавата трябва да им помогне. Благодаря. Сега стигнахме до етапа, който тук наричаме catch the eye, или спонтанни изказвания. Тези, които искат да се изкажат, могат да вдигнат ръка. Ако искате да реагирате на това, което е казано, можете също да вземете отношение, но не виждам такива желаящи. Искам да дам думата отново на нашите парламентаристи, експерти. Сега ще направим изказванията в обратен ред. И най-напред ще дам думата на Вероника Лопе Фонтане, след това на Аврила Азерадненс. Вероника. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател не трябва да сме така песимистично настроени, като колегата, която се изказа. Мерките, които бяха предприяти, са положителни. Няма да повтарям. Бюджет, бюджетната консолидация е необходима стъпка. Няма нужда да я обясняваме. От една страна има задължения, които проистичат от тези промени, от друга страна трябва да сме по-благосклонни към, младите, към малките и средни предприятия, към младите е, хора, да се внесе малко повече динамика в е, процеса. Ем, освен това, тук е, стана въпрос за дисциплината на младите хора младите хора са по-дисциплинирани, когато са добре образовани, когато ам, работят. Други казват, че трябва да се вземат предвид не само младите хора като цяло, а и младите хора с проблеми, с физически недъзи. в Европейския съюз бяха създадени различни възможности. Много млади хора дори получиха заплата родителите на е, един младеж с физически увреждания ми казаха, преди беше много трудно за него, той се чувстваше безполезен, но е, с благодарение на тези е, мерки, които бяха предприети, е, за него се създаде, създаде отново надежда и увереност в бъдещето трябва да показваме солидарност, да използваме е, финансите от е, европейските фондове. Те за това съществуват в крайна сметка. Да се финансират мерки, които не могат да бъдат предприятия на национално ниво в страна, като моята, например. Е Благодаря. Сега ще дам думата на Арвилс Асерадес, но първо искам да поставя един конкретен въпрос – тъй като засегнахте важни въпроса. Предизвикателството, свързано с възстановяване на положението а, чрез използването на структурните фондове като лост. Каква е позицията за следващата финансова перспектива? Позицията, която защитаваме в Европейския парламент с 25% от кохезионните средства да отидат в социалния фонд. Искам да се върна това, което казахте за иммиграцията. Когато бях млада, се казваше, че тези, които напускат страната си, са тези, които гласуват с краката си когато казва, че 10% от гражданите на Латвия са напуснали страната си и че не можете да ги привлечете обратно, Как може да оцените това, което е направено във вашата страна? Считате ли, че това, което е направено, се си е струвало? Баронесата похвали мерките, които бяха прияти. Имаше намаляване на безработицата, но това беше на цена, която е висока. 10% от вашите граждани са напуснали страната си. Много от тях са младежи. За това струваше ли си? И третия ми въпрос при какви условия считате, че парламент, националният парламент на Латвия е участвал в разработването на меморандума, който беше подписан от латвийското правителство и който меморандум в последствие е бил реализиран чрез приемането на законодателни актове. и а, е, доволни ли сте от начина по който а, е, са били предоставени а, е, средства от а, МВФ и начина по който те са били освоени. Благодаря. Въпросите бяха много. Що се отнася до сценария, че Латвия ако трябваше да се върне назад и да направи отново избора, е, дали би го направила, мога да кажа, че е, считам, че нашето правителство е, направи верния избор на базата на вътрешна оценка. Това, което бих е, искал да подчертая, обаче, че а, хората не трябва да са безразсъдни, когато вземат заеми. и високата задлъжнялост именно накара много хора да напуснат страната, за да могат да обслужват дълговете си. 10% е действително много висока цена, която платихме. Повечето от тези хора са хора до 35 годишна възраст. Те търсиха възможности в чужбина, те не очакваха нищо да се случи за тях в Латвия, затова и напуснаха. Плана за растеж е важен. В повечето европейски държави виждаме, че има съкръщаване на работните заплати. В Латвия миналата година тези заплати нараснаха и това увеличение продължава и през настоящата година. Бих искал да приканя и други държави да гледат положително на мерките за консолидация. Разбира се, това е свързано с известно страдание, но сега виждаме, че в Латвия се възстановява растежа. Много фирми работят за балансирането на заплатите, които плащат на работещите в тях. така че те да се доближат до тези, които а, нашите сънародници, които работят в други страни, получават. И още нещо. По време на кризата ние преструктурирахме изцяло латвийската економика. Разполагахме с много средства за кредити. Около 20% беше преди кризата. А, износа сега Износът е 80%. Е Латвия е изключително конкурентоспособна. Още е, една бележка относно разпределението на средствата в бъдеще. За Латвия всички фондове са важни, Кохезионния фонд, фонда за селското стопанство, въпреки че получаваме по-малко, колкото други държави от Европейския съюз. Искам а, да предупредя комисията да не намалява средствата за научни изследвания, защото това е единствената възможност за развитие на нашата економика, създаването на работни места, които носят висока добавена стойност. Ето защо трябва да се развиваме в тази посока създаването на работни места с висока добавена стойност. Благодаря, благодаря и за амбицията, която имате за развитието на вашата страна. Желаем ви пълен успех. И последният ни експерт, парламентарист е Жозе Мануел Канаваро, който е председател на Комисията по социално осигуряване и по трудовите въпроси на португалския парламент. Бих казал, че до известна степен се съгласям с това, което каза баронесата. Трябва да се насърчат младите хора да се образоват, защото високото образование предпоставя по-лесно намиране на работно място. Трябва да насърчи младите хора да съвместяват образованието с търсенето на работа, да им се отпускат стипендии. Така че хората, когато стигнат на една определена възраст, да могат да съвместяват образованието с кариерата. 80% от казаното до тук беше израз на мнението на хора, които идват от южните страни. В Португалия имаше проблеми, свързани с преструктурирането и консолидацията на бюджета. Съгласен съм с казаното свързано с данъчните корекции. Това е, е важно, защото е важно да предоставим на младите хора достъп до пазара на труда. Това е една много важна възраст за тези млади хора. Много трудно се реформира трудовия пазар, но в противен случай ще има големи социални последици. Прави се опит да се провеждат набор от действия. Не говорим тук за ефективността на мерките, ами трябва да ясно да заявим, че ние тук се борим с едни и същи проблеми. Беше необходимо да се замрази либерализирането на економиката в Португалия. Някои от изказващите се противопоставиха на това, че а, а, това е довело до загуба на работни места. Искам да кажа, че при предишните условия имаше по-голяма загуба на работни места. да, съгласни сме, че трябва да се предприемат мерки за създаване на работни места, публични инвестиции, да, но трябва да се привлекат и чужди инвестиции. Необходимо е да привлечем а, млади хора преките чужи инвестиции са нещо, което си заслужава. Това е важно. Необходимо е се допусне чуж капитал, който да се влее в Португалия. Няма да съм толкова песимистичен, като някои, които се изказаха вече но съм съгласен, че трябва да покажем повече гъвкавост. Имам пред португалската и испанската економики и трябва да има взаимна солидарност. Има доста прилики в нашите действия и в протестите, които протичат, така че това няма да е трудно. По отношение на Гърция, проблема там е още по-сериозен, отколкото в Португалия и Испания. Искам да кажа, че ние изразява нашата солидарност към Гърция. Надяваме се те да стигнат до добри решения. при нас нещата вече ам, са поели в правилната посока, може да се направи проучване а, на отделните случаи и да се види какво е постигнато. Трябва да се вземат а, предвид ситуациите на различните хора може да се види какво е направено в една страна и може да се приложи в друга страна, какъвто е случая с Португалия. Ние се опитахме да въведем економии по наш начин, защото това отговаря на нашите специфични нужди. Не можем да правим точно това, което е направено в други държави. Но е хубаво да има такава вмяна на опит и в тази връзка европейското сътрудничество е от изключително голямо значение. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха по време на двете части на днешното заседание. По време на втората част бяха обсъдени въпроси, които искам да коментирам накратко. Казаното от колегата Канаваро в а, първата част имахме доста добро а, географско разпределение докато във втората част а, участваха по-скоро държави, а, за които поставените въпроси са от а, особено значение. Искам да направя на пет бележки. Първо, като оставим на страна това, което казват експертите за мултипликационният ефект, начина по който се разработват програмите за преструктуриране и в разработката на които участват социалните партньори, както и националните парламенти. Те са всъщност в центъра на този процес и всичко това са важни елементи, за да може да се реализира реформата при най-добрите възможни условия. Не знаем всъщност, кое е първото, дали яйцето или кокошката. Има държави, в които а, има а, все още а, сериозна криза и често или понякога това са държави, а, които са в процес на участие на колективно участие и те са много по-сложни, отколкото тези в други държави, където положението е не толкова критично. На второ място, в началото на кризата между 2007 и 2008 година се спомням, че европейците казвахме, че това е американска криза и че Европа не изпитва никакви трудности тъй като нашите автоматични стабилизатори ни позволяват да смягчим трусовете от тази криза. Също имахме и система за социална закрила, но сега след 4 години сме забравили сякаш какво казвахме, когато започна кризата. Защото когато виждаме програми за преструктуриране, които използват автоматични стабилизатори. Трябва да се поставим въпроса как могат да се въведат нови европейски стабилизатори, но всичко това изглежда сме забравили. че сме подценявали ефекта в средносрочна перспектива на това, което е, приемаме и реализираме. Това е свързано с е, дебата за мультипликаторите. На трето място искам да кажа на колегите от националните парламенти, че Европейският парламент многократно е, е настоявал, когато има намеса на тройка в е, дадена държава членка, тя да стане четворка за да може да бъдат включени и представители на МОД. Ние имахме възможност многократно да посетим МОД. Не сме го направили все още през тази година. Там има екипи, има експертни знания, които могат да позволят да играят същата роля, която играе МВФ по отношение на финансовите пазари. Тази идея не е особено популярна в Европейската комисия, но считам, че заслужава да бъде подкрепена включително на ниво национални парламенти, тъй като това ще позволи да имаме един по-глобален подход по отношение на програмите за преструктуриране. И на четвърто място това, което остава на ниво съвет. И дебата, който проведохме днес след обед за постигането на равновесие между това, което прави съвета по въпросите на заедостта и този, който се занимава с финансовите въпроси. Клаузата за гъвкавост, отчитането на ефекта на строгите ограничения и това е един не толкова непорочен кръг, колкото някои биха искали. Трябва да се въведат корекции, включително чрез механизъм за гъвкавост както в пакта от 6 мерки, така и в пакта от 2 мерки, както и в финансовият договор. Това са инструменти, с които разполагаме и те трябва да се използват по-голяма степен. В Германия, в, в Белгия, в Франция и другаде на тях искам да кажа, че ако има мерки на бюджетни ограничения, това се потвърждава от МВФ, е необходимо малко да се отпуснат нещата, за да корекциите да се осъществяват по-хармонично, с повече гъвкавост по отношение на сроковете. Трябва да имаме открит дебат по тези въпроси на ниво Европейски съвет, за да постигнем успех при този размисъл, размисъл не трябва да има само диалог между всяка една държава членка и Европейската комисия. Трябва да има глобален диалог, европейски диалог, но е, проблема е с това, че има строги бюджетни ограничения и трябва да излезем от тази ситуация. И на пето място, тук искам да хвърля мост към дискусията, която проведихме тази сутрин под председателството на колегата Ламасур, а именно, че ние искаме европейските разходи да дават добавена стойност, че това са средства за инвестиции, включително социалната средства и трябва да се подкрепят в максимална степен, ако искаме да можем да излезем от кризата, без да засягаме заетостта. И ето защо е толкова важно и подчертавам това отново, защото за някои парламенти не е видно достатъчно че в рамките на многогодишната финансова рамка, в рамките на политиката на сближаване, трябва да има средства, които да бъдат внесени в Европейския социален фонд. И трябва да има също инвестиции в бетон, в строителството. Това дава видимост и по отношение на поетите ангажименти в европейския бюджет. В Португалия се изграждат магистрали, може би трябва също да се наблегне на квалификацията на хората, да има инвестиции в човешки капитал. Това е също толкова важно, колкото в други области, особено в настоящия контекст. Затова аз пледирам да подкрепите тези 25%, които да бъдат внесени в Европейския социален фонд. Аз подкрепям насоките дадени от комисаря Андор в това отношение. Искам отново да благодаря на всички, които присъствахте до края на днешните разисквания. След половин час, малко повече от половин час, съм в салона на приземния етаж, викане на вечеря. Тя е с покани. Надявам се, че всички сте получили такава, за да участвате в вечерята, от, давана от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. И гост-оратор ще бъде Питър Прат. Той е от директорския съвет на Европейската Централна банка. Той ще говори за стратегията за растеж и заетост от гледна точка на Европейската Централна банка. Това е важен въпрос. И последният елемент тези баджове, които имате, ще ви трябват и утре сутринта, така че не ги изхвърлите в кошчето Иначе ще трябва да се извадите друг утре сутринта. Искам да благодаря най-сърдечно на преводачите и ви очаквам на вечерята.